risk.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 Скъпи колеги, дами и господа, междучасието свърши. на работа. Трябва ни, необходима ни абсолютна тишина. Тези, които желаят да работят, моля да останат в залата, но да запазят тишина. Моля другите да напуснат залата. Alors, nous ouvrons notre séance. Започваме нашата работа. Бих искал е, que nous adoptions. Предлагам ви първо да приемеме дневния ред. Voilà, nous adoptions l'ordre du jour. Така, да приемам дневния ред, който ви бе раздаден. Ако нямате някакви забележки или съображения, много ви моля да разместим обаче точка 6 и точка 5, за да можем да се възползваме от присъствието на Юта Ау, която трябва да ни напусне преди 17.30. Тя ще бъде утре тук, утре сутринта, за да обсъдиме резултатите от тристранните преговори, както и корекциите в бюджета, които са ни изпратени от съвета. Добър ден на господин генералния директор по бюджета и Je voudrais d'autre part saluer Бих искал да пожера, пожелая честит рожден ден на Гюран Ферм. А утре ще празнуваме рождения ден на Сидония. Тя ще го празнува утре. Радваме се за нея, и я поздравяваме. Сега съобщанията на председателя в папките си има списък на езиците, на които имаме превод както и резултатите от първо четене на проекто бюджета. Бих искал да поздравя двамата докладчици, да благодаря на колегите за активното участие и за приноса на всеки за постигането на един наистина успешен за парламента резултат. Ние не само постигнахме, получихме абсолютно мнозинство, а имаше и супер квалифицирано мнозинство при гласуването на най-основните, най-важни ключови въпроси. Това е много важно, защото вече сме сигурни, че Лисабонския договор ще влезе в сила още до началото на другата година, така че ако парламента и съвета не намерят, не се обединят около решение след помирителна процедура, парламента може да предложи решение и дори да наложи своето виждане, своето предложение, ако постигне и получи мнозинство. Парламента доказа, че може по бюджетните въпроси да събере едно значително мнозинство и по този начин да наложи своята позиция и да заеме достойно място сред институциите. Mm-hmm. Трябва да ви уведомя, че координаторите са постигнали споразумение по повод е, годишните бюджети 2009-2011, така наречения общ бюджет и така наречен бюджет на другите институции. Както знаете, по, по силата на Лисабонския договор вече ще имаме един единствен бюджет и, ком, и комисията ще ги обедини в един глобален бюджет, който ще бъде представен на 1 юли 2010 година, но ние ще продължиме да ги разглеждаме по-отделно. Както казах, постигнато е споразумение, постигна, постигнато е и споразумение по имената на постоянните докладчици и на докладчиците по специализираните доклади. Така че ще можем да раз, разпределиме темите, по които се изисква да излеземе със становище. Благодаря на координаторите, че са постигнали подобно споразумение. И сега очакваме с нетърпение имената, които ще ни предложат координаторите и по-специално имената на докладчиците за 2011. Както очакваме и да научиме кой ще бъде докладчика по въпросите свързани с имуществения сградния фонд, тъй като трябва много в най-скоро време да вземеме важни решения по този въпрос. Сега минаваме към трета точка от дневния ред. Одобрение на протоколите от двете предишни заседания. Ако до края на заседанието не постъпат някакви бележки, протоколите се считат за приети и минаваме към точка четвърта. Всъщност ви предлагам да обсъдиме едновременно точка 4 и точка 6 от дневния ред относно резултатите от тристранните преговори от 15 октомври, както и новите предложения на, на, на Европейската комисия са финансиране на двете, двете приоритетни оси за 2010 година, от една страна е, млечния отрасъл и възстановяване на европейската економика. Сега прик, приканям докладчиците да, да вземат думата. Може би господин Манка да вземе думата пръв, тъй като а, е, Дискусиите по неговия доклад са приключени. След първо четене, Владимир Манка, искате ли да кажете нещо по тази точка? Дякуем, пан председа. Я би съм хотел poďakovať všetkým колегам, че власне разпочет všetkých институции v prvom čítaní. Бих, из... бих искала да благодаря на колегите, за това, че допринесеха за приемането на бюджета при първо четене. В началото съвета бе намалил средствата с около 10%. Трябваше да постигнем компромис. не очаквам допълнителни проблеми, така че, колеги, благодаря ви и ви поздравявам за това. Можем да се поздравим с успех. А сега предлагам Ласло също да каже какво мисли по, по повод разглеж... първото четене и да представи документа по рубрика 5. Сега или по-късно, не знам имаш думата. Благодаря, господин председател. Ако съм ви <clears throat> разбрал правилно, ще обсъждаме заедно точки 4 и 5. По отношение на работния документ, вече сме гласували, нещата са приключили, работата е свършена – едва ли е необходимо да запълваме времето на комисията с това. Който се интересува, може да погледне документа, но мисля, че дискусиите по него приключиха. По отношение на триалога. Най-важното е записано в Кобо Нюс. И това ли е нужно сега да ги изчитам? Това бе подготовка за първо четене. Информирахме Европейската комисия и най-вече съвета за своите планове. Не ми се иска да повтарям казаното там, а предпочитам да благодаря на групите. Не само тези в бюджетната комисия, но и другите представители на групите за огромното мнозинство, в което показахме обединението си. Това е един правилен път за бъдеще. Винаги по бюджетните въпроси е имало голяма подкрепа на нашите предложения, но сега, както казахте и вие, господин председателю, тук се крие бъдещето. Дебата трябва да бъде сериозен в бюджетната комисия, но в крайна сметка, ако искаме успех, трябва да бъдем толкова обединени, колкото бяхме по този въпрос. И аз, като докладчик, искам искрено да благодаря на всички групи. По отношение на бъдещето. Отново имаме диал, триалог и, конс, и помирителна комисия. Това се подготвя от комисията с две писма, които изменят предходни текстове. Благодаря. Благодаря ви, господин докладчик. Сред нас е генералният директор по бюджета, може би. Генералният директор може да е, представи предложенията на комисията, преди вие да направите коментар по този въпрос. Имате думата, господин генерален директор. Благодаря ви, господин председател. Раздали сме една таблица която отразява цялостния пакет мерки, предложени от комисията, за да можем наистина да имаме една обща картина. Ако не разполагате с този документ, бихме могли да ви го, да ви го раздадем малко по-късно. Става дума за четири предложения – четири е предложения, които всъщност се взаимодопълват. Първото предложение, това е корекция, корект, бюджетна корекция номер 10 за 2009 година, която трябва да послужи за основа на двете следни пред, предложения. Първо, преразглеждане на многогодишната финансова рамка, както и коригиращото писмо номер 2 за 2010 година. В корекция 10-2009 предлагаме два вида мерки. От една страна мерки свързани с изпълнението на бюджета за 2009 година и, и преразглеждането на а, приходите, както и преразглеждането на нуждите от разплащания. За 2009 година за сега тази сума е 2 милиарда и 700 хиляди и 50 е, милиона допълнително административни разходи, за административни разходи. Що се отнася? вместо обещаните средства за 2009 година предлагаме намаление на тези средства за, с 304 милиона по рубрика 2, 55 милиона рубрика 5 и по този начин ще има един по-голям марш за всяка една отделна рубрика. Това се съдържа в предложението за преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Като по този, по този начин ще намериме средства за финансиране на плана за економическо възстановяване. Ня, някои тавани ще бъдат намалени. Става дума за тавани в рамките на бюджет 2009-2010. За 2009 година и като, и като използваме неизползваните ресурси, милиард и 900 милиона за рубрика 2 и милиард и 7 за рубрика 1. А за 2010 година в рубрика 2.1 е, ще бъде 11, 124 за втора и 150 милиона за рубрика 5. От друга страна, рубрика 1А получава 1, милион, 1 милиард 710 милиона за 2010 година. Това по силата на коригиращо писмо номер 2 2010 година. По този начин ще можем да финансираме следните дейности. Първо, плана за възстановяване отрасъл енергетика 1570 милиона евро, а за, за 2010 година разполагаме с 2 милиарда и 400, 120 милиона от тях ще бъдат за фонда за развитие на селските райони, остатъка ще бъде за енергетиката. Става дума за милиард 574 милиона. Необходими са ни 393 милиона, за да успееме да финансираме всички, дейно, всички предвидени дейности. Надяваме се, че ще можем да намериме съответните източници за финансиране, за да може на 19 ноември в по време на помирителното заседание да а, предложиме а, съответния източник на финансиране. Също времено са необходими средства за а, финансиране на кризата в сектора в отрасъла мляко. Съвета предлага 280 е, милиона евро за финансиране на този сектор. Парламента е, бе предложил финансиране в размер на 300 милиона евро. Е, вашето предложение е взето предвид и е, за, заинтересованите лица, заинтересованата страна очаква да получи средствата. необходими са средства и за компенсация на затварянето на реакторите Козло, по електро... АЕЦ Козлодуй. 300 милиона са необходими, 300 милиона годишно. Средствата трябва да дойдат от рубрика 1А, като в момента съвета взема решение по този въпрос. Това са, господин председател, четирите предложения, част от общия пакет, предложен на 27 е, октомври, значи е, е, преразглеждане на многогодишната финансова рамка, коригиращо писмо номер 2, преразглеждане на финансовата рамка за набиране на средства за финансиране на плана за възстановяване и сектора мляко и е, компенсации за затваряне на ядрените реактори от ЕЦ Козлодой. Благодаря ви, господин генерален директор. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на Европейската комисия за представянето. Намираме се в една странна ситуация. Трябва да преценим дали губим или печелим в този момент. Иска ми се да използвам приказката за чашата, която е наполовина пълна или половина празна. Но сега като че ли трябва да я гледаме като наполовина пълна, а не наполовина празна. Най-общо казано, това означава, че не само на първо четене сме получили голяма подкрепа, а и имаме едно предложение на Европейската комисия, което не се отдалечава много от нашите идеи по въпроса. Защо мисля така? Поради две причини. Първо, ние искахме повече пари за млечния сектор, а в представенето се споменаха 280 милиона, а комисията всъщност предлага още 20 милиона в, по един друг бюджетен ред за млечния сектор, така че ние сме малко дори над 300, а не под 300. Така че това е един плюс. Още нещо, което искахме. Знаехме, че при настоящия таван няма да има място за Европейския план за възстановяване и трябваше да има дигане на тавана. Това беше едно изменение с звездичка. И това ни се предоставя в предложението на комисията. Сега може да се започне да се спори дали неизползваните пари от 2008 всъщност са нови пари или не са, или просто се пренасочват, защото не са използвани. Всъщност, ако не използваме тези средства, е те да се върнат при държавите членки, а пък ние поискаме допълнителни пари за увеличаване на горната граница, това би означавало, че неизползваните пари стават точно толкова нови, колкото които и да е други пари. Та, чашата не е празна, а дори е повече от наполовина пълна. Разбира се, че има проблеми. И всички тези проблеми ще се обсъдят по време на помирителната комисия. Не искам да влизам в подробности. Заседанието се излъчва. Но бих повдигнал въпроса, защо да не се вземе предвид, поне частично, инструмента за гъвкавост. Той може да предостави решение. Още нещо, което не бива да забравяме. Окончателната сума неизползвани средства все още не ни е цитирана, т.е. имаме някакви предварителни цифри, които би трябвало в реалност да бъдат по-големи, така че нефинансираната част може да е малко по-малка от очакваното. Мисля, че решението се крие в комбинирането на тези възможности с включването и на един трети елемент, а той е Някаква малка част може да бъде финансирана от бюджет 2011. Всичко това ще бъде обсъдено на различни нива, например ниво координатори, следващото застание на бюджетната комисия и по време на помирителните заседания. Искам да кажа, че има някои предложения в писмо 2 по отношение на втора заглавка горни граници или тавани. Така че там ще се пооплача и ще а, изляза с альтернативни предложения. Но, имайки всичко предвид, предвид считам, че може би има голяма възможност да се постигне съгласие по време на помирителното заседание. По отношение на млечния фонд. Споменах количеството средства. Ние не сме много удовлетворени, защото искахме 600 милиона, а всъщност е, паднахме на 300. Но желанията са едно, а пък действителността е нещо съвсем друго. На този етап, обаче, никой не знае какво всъщност представлява този фонд. Предложението на комисията е същото. Тези пари да се сложат в резервен фонд и да се изчака правна база. Голямата част от нас като че ли искат една по-обширна правна база, отколкото ни предлага е, изменящо писмо или предложението в писмо 2. Може би не бюджетната комисия е тази, която трябва да реши кое е по-важно бързо да се предостави помощ на земеделските стопани или пък да се разработи един нов инструмент с по-дългосрочно влияние в млечния сектор. Мен ми се иска да постигнем и двете и ще преценим как да постигнем тази си цел. Сега си мисля, че е трудно да се каже на земеделските стопани, ето тук има едни пари, заделили сме ги, обаче няма да ви ги дадем, защото искаме да подготвим едно чудесно предложение, което да покрива въпросите в дългосрочен план и вие знаете, че европейската машина се задвижва бавно, няма спешни мерки, които да се предприемат. Но, ако пък имаме такива, ще можем да използваме тези нови възможности по Лисабонския договор, за да говорим за бъдещето, за вътрешното разпределение на парите. Може би ни е необходима мъдростта на комисията по земеделие. Ние чисто и просто трябва да следваме техните мъдри съвети, а не ние да диктуваме, тъй като това не е в нашата компетентност. Трябва да обсъждаме, знаем, че има проблеми с изменящото писмо също, но най-общо казано, считам, че сме близо до победата по два важни момента. От една страна плана за економическо възстановяване да сработи и на второ място да дадем един млечен фонд или както и да го наречем на замеделието в криза. Пообсъдих някои неща предварително с съвета и съм убеден, че те са удовлетворени от предложението. Не само, не разбира се, подробностите, а най-общо принципите заложени в него. И се надявам да няма съпротива срещу увеличаването на таваните по 1А. И мисля, че това е победа. Това не е проблем. По отношение на правната база, тя е задължителна. Няма да приема никакви опити правната база да бъде по договор от Ница. Оставят ни часове, седмици, месеци до влизането в сила на Лисабонския договор изчитам, че ако трябва да се бърза, хубаво да бързаме, обаче по процедурата за съвместно вземане на решение. И това трябва да бъде ясната позиция на парламента. Не бива да правим на посмешище Лисабонския договор, ако след тези огромни трудности, които преодоляхме, а вече имаме успех, ретификация във всяка държава членка, изведнъж да решим в някакъв случай да избегнем този договор и да не го прилагаме. Това политически е неприемливо за нашия парламент. И много се надявам да ме подкрепите. Поне от нашата комисия. Благодаря, господин председател. Мерси, месье рапортер. Благодаря, господин докладчик. Въпросът не е дали ще печелиме или ще загубиме в крайна сметка при бюджета, при приемането на бюджета всички печелят. Въпросът е кой печели повече. Салвадор Гарига искаше думата. Благодаря, господин председател. Докладчика има роля в намирането на добри новини там, където такива липсват но координаторите, политическите групи трябва да подчертаят къде нещата не вървят. И честно казано, проекта за изменящо писмо от Европейската комисия съдържа повече недостатъци, отколкото положителни аспекти. Затова не считам, че това ще улесни нещата при следващото заседание по помирителната процедура на 19 ноември. По същество, всички членове на бюджетната комисия, които преди имаха някакви отговорности в съответните си Министерства на финансите или в бюджетните комисии на парламентите на държавите членки, считат, че начина по който Европейската комисия реагира на формалните ангажименти, които бяха поети от европейските институции в рамките на Европейския план за економически възстановяване. Трябва откровено да кажем, че не е приемлив начин да се процедира. На 2 ноември Европейската комисия а, излезе с план за осигуряване на 5 милиарда в рамките на Европейския фонд за гарантиране в Европейския план за економическо възстановяване, като време намаляват разходите за земеделието, за много други сфери. Така че ние трябва да отидем чак към бюджета за 2011 година, за да финансираме нещо, което би трябвало вече да е финансирано. Може би това действително е, е отговорност на комисията, може би става дума за баланса на правомощията на институциите, но липсва бюджетна гъвкавост. Финансовите перспективи, по мнението на парламента, са твърде закостеняли и не позволяват да се справяме с такива економически кризи, като тази, пред която сме изправени днес. Беше изготвено изменящо писмо, където се използват намаления, маржове, без да се отчита официалната позиция, изразена от парламента в различни резолюции, прияти от него. Можем да получим средства от неразпределените средства за земеделието за настоящата година, но мнозинството няма да е в подкрепа за предприемането на подобни мерки. Вероятно, комисията пренебрегва някои от резолюциите, прияти от парламента, в които се обявихме срещу тази позиция. Ние не искахме средства от земеделието да бъдат вземани след като вече бюджета е одобрен след 2010. Плана за финансирането на изваждането от експлоатация на реакторите в АЕС Козлодуй. Мисля това за неприемливо, тъй като отново тук става дума за 2010 година. Вече имаме позиция по, на първо четене в парламента. Имаме своите политически приоритети, които бяха прияти с абсолютно мнозинство само преди две седмици на заседанието в Страсбург сега трябва да използваме тези маржови за финансирането на козлодои. Аз не намирам това за начин, който е приемлив по отношение на бюджета и използването на маржовете в него. Комисията действително проявява смелост, но когато прави предложения за финансиране, по мое мнение, е необходимо да разгледа инструментите, които са позволени в институционалната рамка и които отговарят на политическите приоритети, очертани от парламента. Иначе политическите групи остават в затруднено положение с позиция, която е, е незащитима. Трябва да помислим по тези въпроси преди следващото заседание. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с Салвадор. Ние реагирахме малко или много по същия начин. Разбира се, има проблем. 393 милиона все още а, стоят. Но комисията дори не споменава използването на инструмента за гъвкавост. Според нас това е първото нещо, което трябва да се направи, този инструмент да се използва в максимална степен. Начина по който се обсъжда използването на маржовете в категория 1, 2 и 5, не отчитат взетото от парламента решение на първо четене. Начина, който се налага в момента, не отчита това, което иска парламента, например инструмента за микрофинансиране ще бъде примахнат срещу прилагането на този метод. Поне аз така разбирам предложението. Моля да ме поправите, ако грешат. Нам... греша. Намирам това за неприемливо. Подкрепям Салвадор за Козлодой. Да, има политически ангажимент да се помогне на българската страна, но 75 милиона годишно за 4 години ние трябва да финансираме част от плана за възстановяване на економиките през 2011, както предлага Барозо. Тогава няма да има никакви свободни маржове по някои от най-важните рубрики, особено рубрика 1А. А това е неприемливо. Ще съм кратък, защото мисля, че обхванахме повечето въпроси. Искам да кажа само още две неща. По млечния фонд. Нека да се вслушаме в това, което казва комисията по земеделието. Няма голям проблем с парите толкова, колкото с правната основа. И те едва ли ще я приемат това предложение, тъй като не е посочена правната база за фонда. И на последно място, относно плащанията. Сега ние виждаме, в е, изменения бюджет е, и в е, общите трансфери, че се предлага намаляване с повече от 2,7 милиона на средствата и повече от 500 милиона в общите трансфери. Това създава стратегически проблем. Парламента се бори за увеличаване на плащанията всяка година. Това е основен наш приоритет, но това не води до никакъв резултат. Всъщност не води до нищо. Тогава комисията идва и ни казва, не може да се реализира и тогава се намаляват а, плащанията при глобалните трансфери или а, при изменението на бюджета. Необходимо е да се обсъдят задълбочено тези въпроси, иначе е безмислено да искаме увеличение на плащанията, ако резултатът е такъв. Трябва да анализираме причините, какви са тези причини, дали защото ангажиментите са поети на късен етап или защото комисията не разполага с достатъчен персонал. Трябва обаче задълбочено да се обсъдят тези въпроси. Благодаря ти, скъпи Гара. Наистина нещата са много ясни. Юта. Господин председател, ще продължа. Разбира се, просто не, не мога да приема това, което предлага комисията. Неприемлимо е. В началото на обсъжданията с комисията много ясно заявихме, че нямаме желание да финансираме допълнителни мерки. Така че разпределихме средствата в по двете бюджетни години, по двата бюджета и както и Салвадор и Гърън казаха, защо сега изведнъж трябва да си променяме мнението? Ако хвърла поглед на, коригиращ, на коригираният бюджет, питам се какво как, как, къде отиват нашите решения, решенията, които приехме през декември. В крайна сметка, какво ще правиме? Ако комисията продължава да подкрепя съвета във всичките му решения и да приема неговите становища. В крайна сметка, знаете, че съвета не иска да харчи много пари. И комисията се съгласява с съвета. И като че ли наш, нашите решения в крайна сметка нямат кой знае каква тежест. Това си личи и проличава в а, цифрите. През пролета, ако си, си спомняте, при, прибавихме 600 милиона към фонда за развитие на селските райони, за да има широколентов интернет в а, отдалечените райони, за да могат там да се създават малки и средни предприятия, те да разполагат с необходим капацитет да могат да контактуват с доставчиците си, с клиентите си. Знам, че, че комисията не е единствено в момента не е виновна, но но ако Комисията вече отнема 250 от тези 600 милиона, за да ги разпредели по други дейности. Аз имам чувството, че мен ме лъжат. Чувствам се измамена. Не може, не може да продължава така. Така че можем да обсъдиме това предложение, трябва да го обсъдиме дори, но не смятам, че че това трябва да служи за основа на по-нататъчни преговори или обсъждания с съвета. Нито коригиращото писмо, нито преразглеждането на бюджета. Що се отнася до млечния фонд, и спешните помощи за селските стопани, да го правим, но не чрез млечния фонд спешните помощи не трябва да, да бъдат изплащани от млечния фонд. Има нужда от структурно предложение, от структурна стратегия, която да не обхваща само една бюджетна а, година. Един бюджет. Тези, които са наясно с селско, развитието на селското стопанство, млечния отрасъл. Мисля, че са съгласни. Трябва да имаме законово основание. Ан Янсен имате дума. Well, uh, well, I... Благодаря, господин председателю. Аз също смятам, че тази процедура е доста странна. Обикновено, когато изготвяме бюджета, комисията излиза с предложения, има първо четене при съвета, първо четене при нас, а сега имаме ново първо четене при Европейската комисия, което един вид а, пренарежда предложенията на комисията за бюджета 2010, т.е. игнорира това, което гласува парламента. Това е изключително странно, изключително странно. Може би е нещо ново по Лисабонския договор или не? някакви новаторски практики. Има прекомерно новаторски, според мен. I, I really... Съгласна съм с докладчика. Не това е начина по който можем да работим. Трябва да излезем с едно предложение, което да отговаря много повече на начина по който процедираме по принцип, да зачита приоритетите на бюджетните сили както и желанията на парламента. Това, което се забелязва тук всъщност е една липса на гъвкавост в бюджета, която притеснява всички. Някои обаче си го признават, а други не. Опитваме се да Питват се някои да бъдат е, много творчески настроени по отношение на бюджета. Имаме тук е, една многогодишна рамка и трябва да признаем, че тази многогодишна рамка ще бъде все по-голям проблем. По земеделския бюджет имам един излишък, с него може да играем, но той ще изчезне. Така че нещата са сериозни. Не бива да приемаме такива творчески изявления на волята. Трябва да се играе по правилата, спрямо правилата и... затова идеята да се вглеждаме в други идеи, като например инструмента за гъвкавост, би трябвало да бъдат добре разгледани, защото така трябва да работим. А не да се опитваме да отлагаме решенията за в бъдеще. Цялата идея с фонда за възстановяване е всъщност да се направи нещо бързо. А, е, а нещата като че ли не стават по-бързо, а стават по-бавно. Все повече биват отлагани във времето. Това е жалко. Европейския съюз не може да действа поради липсата на гъвкавост в бюджетната си система. Трябва да се опитаме да решим този проблем и да създадем възможност за маневриране в системата, а не да подхождаме в кавички творчески. Благодаря. Си, Ан, е, Надежда Михайлова. Благодаря ви много, господин председател. Е, аз искам да кажа няколко думи по казуса за Айцко злодой. Е, няма да обосновавам необходимостта от е, препотвърждаването на финансовата помощ от страна на Европейския съюз в една економика, която претърпя редица трудности през своето развитие, особено в затварянето на първите четири реактори, които бяха като предусловие за стартирането на преговорите с Европейския съюз. Изслушах внимателно дебата и съзнавам трудностите, които очевидно среща, комисията, среща бюджетната комисия във връзка с обсъждането на темата с маржовете но бих се позовала именно на това, което каза господин Каризига за политическата воля, за намирането на инструменти финансови, които да направят възможно изплащането на тази помощ за България, за подпомагането на нейната енергетика. Защото ние имаме такава политическа ние имаме такава поговорка, че когато има воля, има и начин. Моето, така, моят апел към, към бюджетната комисия наистина този начин да бъде намерен и тези пари да бъдат осигурени за подпомагането на извеждането на реакторите на ЕЦКО Козлодуй. Благодаря. Мерси боку. Ингеборг Греслер. Благодаря много. Vielen Dank. Ich habe eine Frage zu Kozloduy. Много ви благодаря. Имам един въпрос за Козлодуй. Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент в а, доклада за служебна отговорност 2007 поиска един специален доклад за ползването на ресурсите в България и Румъния. Получихме този специален доклад. Той беше представен преди две седмици и той покриваше използването на ресурси до края на юни тази година за България. АЕЦ въобще не е споменат. И аз се обърнах към Европейската комисия миналия петък и попитах какво е станало с парите. И като че ли никакви плащания не са били правени до този момент. И няма да бъдат направени такива плащания до 2012, ако не се намери правна основа. И затова не е споменат и в специалния доклад този АЕЦ. Това пък означава, че това, което е написано на 12-та страница, всъщност не отговаря на казаното, защото тук в документа на Европейската комисия е записано, че са плащани пари между 2007 и 2009. И затова ми е много интересно да разбера как тази информация може да бъде съчетана. Тоест, плащани ли са някакви пари или не са? А, а какви са сумите, които трябва да бъдат платени 2010 година? Според а, моята информация никакви. И как ще се процедира от тук насетне тогава? Мерси, Ингеборг. Месье Порташ. Господин Порташ. É, е, é е muito breve a minha intervenção. É só para dizer que estou de, de acordo. Благодаря. Съвсем накратичко. А, аз съм съгласен с а, колегите, които говориха преди мен. Разбира се, крайна сметка, който плаща, поръчва музиката. Но малко преувеличаваме тук с нещата. Имам известни съмнения лично аз. Може да, ми се, може да се дължи на невежество от моя страна, но в случая говорим за едни пари от една многогодишна рамка, която не е гъвкава, но е не гъвкава само по, от една страна, а от друга страна, като че ли става възможно да се използват ресурси от 2011 да се плащат за някакви разходи, които ще бъдат направени 2010. Е как става това? Нещата не са ли двупосочни? Защо веднъж е гъвкава и веднъж не е гъвкава? Това исках да кажа. Благодаря. Мерси, месье Бокрос. I don't want to... Аз няма да се присъединявам към тези, които критикуват само Европейската комисия. Ако внимаваме обаче какво точно каза генералният директор, професионално погледнато той е напълно прав. Проблемът, така както го виждам, е, че има напрежение, непримиримо напрежение между професионалните съображения и процедурата. Онези, които критикуват процедурата, също имат основания, защото изглежда, че Европейската комисия не обръща внимание на резултатите постигнати на първо четене. Но има много по-сериозен проблем, който изглежда не искаме да признаем. Става дума за цялостния подход при обсъждането и планирането на бюджета и разглеждането на средносрочната и дългосрочна рамка, така както сите. Повечето от случаите, в които Европейската комисия иска да има предварителни плащания, имат основания, включително и за Козлодуй, както спомена и Надежда Михайлова. Тези проблеми не са бюджетни проблеми, а политически проблеми, проблеми на определенето на приоритетите. Тук бяха разгледани още доста теми, така че на някакъв етап, може би не сега, предлагам на председателя да се опитаме да обсъдим цялостния бюджетен процес, защото изглежда ние непрекъснато се боричкаме. Няма смисъл от а, подобно боричкане между парламента и комисията, защото изглежда за външните наблюдатели, че ние се борим за престиж, а не по същество. Благодаря, Елга Трипъл. Аз искам да започна с една политическа оценка на предложението, така както беше представено от комисията. Политическото ми впечатление е, че комисията и парламентът, както и съветът, винаги казват, че трябва да покажем, че сме силни, че сме обединени, че работим заедно в интерес на Европа и нейните граждани. Когато става дума за финансирането на държавите членки и позицията на финансовите министри, се вижда, че няма политическа воля, нови средства не винаги има за постигането на новопоставените цели. Мисля, че така трябва да гледаме на таблицата, която е представена. Иначе трябва да излезем с други предложения за използването на средствата. Съгласен съм с а, а, Йоран, че освен на използването на средства от 2009, независимо дали става дума за вече заделени средства или нови средства, както и да е по-важно е да се използват тези средства, отколкото да се връщат в държавите членки. Това е мнението, което застъпвам. В това предложение липсват средствата, предвидени в механизма за гъвкавост. И това не отговаря на амбициозното виждане на съвета и на комисията. И трябва да имаме това предвид, когато искаме допълнителни средства. Трябва да се гледа сериозно на резултатите от първото четене. Не е необходимо да се а, пипат средства от бюджета за 2011. Нещата опират до добро планиране, до прозрачност, до ясни процедури между трите институции. Това е предложение, което по мое мнение е неприемливо и на последно място от гледна точка на екологията, въпреки че сме за повече средства за прилагането на нужните европейски политики, считам, че по фонда за млекопроизводството, за фонда за възстановяване и начина по който ще се използват средствата от днешния фонд и наличния режим на квоти, по мое мнение, са неприемливи и трябва да се преосмислят. Господин Бодманис. Благодаря. Искам да кажа само две неща. Би било много добре за мен да разбера откъде ще дойдат приходите в размер на половин милиард. Не ми е ясно. Комисията предвижда в коригиращия бюджет допълнително 478 милиона приходи. Откъде ще дойдат те? Повечето страни имат проблеми с данъците, събирането им това изразходване средства ли са, не е ясно. На второ място, вижда се, че няма достатъчно а, средства за покриване на разходите за 2009. Има само два пътя част от а, средствата да дойдат от а, бюджет 2010, но начина по който се предлагат нещата от комисията създава проблем. Ние гласувахме за рубрика 1А, 2 и прочие. Не става дума за кой знае какви големи суми за 11 милиона, но все пак те са гласувани. И ако няма пари по същество в бюджета за 2009 година, какво се случва? Въпросът е какъв метод да прилагаме, дали да поискаме от съвета а, да а, поиска повече средства от държавите членки, или пък да разделим този план на, на отделни части. В крайна сметка, трябва да отчитаме приоритетите. Комисията счита, че настоящия бюджет е, няма да може да покрие нуждите за финансиране на плана за възстановяване. Въпросът опира до приоритетите, дали трябва да се раздели на две части този план. Ако това не се случи, трябва да поискат от министрите на финансите да заделят допълнителни средства. За мен не е ясно откъде ще дойдат тези допълнителни приходи. Някой, ако може да ми обясни. Благодаря ви. Така няма желаящи да се изкажат. Благодаря на всички тези, които зададаха въпроси и които направиха много уместни изказвания. Всички документи, изработени от комисията, са във вашите папки. Там е и таблицата, в която се предлага един, едно резюме на трите подхода, на трите въпроса. Струваме се, че сме принудени да а, правим едно упражнение, което доказва, че системата за изработване на бюджета се е изчерпала. Години наред успявахме да реализираме, да осъществиме спестявания, економии по, а, в а, областта с отрасъла серско пасо, Може би някои от вас са се молили за дъжд и са успяли. Но това е било чиста случайност. Защото нека не забравиме, че излишъка в производство в момента се е заместил от бюджетен излишък. И в година, в която се сблъскваме с економическа и финансова криза и в която европейските институции са, са решили да създадат план за възстановяване на економиката и да го а, финансират. Това е възможно само защото все още имаме известни спестявани, известни економии от отрасала селско стопанство. Но представете си, ако тези пари бяха разходвани. А това ще, а ще се сблъскаме с подобен с подобна конюнктура до година, дори тази година, може би. Така че нашия бюджет се изчерпа. Стигнали сме до крайния лимит. Тоест, сплъсквам, свидетели сме на нещо много сложно и много страшно. След няколко седмици всички представители на практически всички държави в света ще се съберат в Копенхаген, за да се опитат да вземат мерки за борба с най-лошото, пред което сме изправени днес промените в климат. Развиващите се страни обаче не, не могат да предприемат съответните мерки, освен ако ние ги подпомогнем финанс, с средства. Това са обаче няколко десетки милиарди, дори стотици милиарди евро, сто, стотици милиарди евро, които ще трябва да бъдат разпред, разпределени а, и събрани от а, държавите членки. Тоест, до 3 до 5 години Европейския съюз ще трябва да отделя поне 7 милиарда за подпомагане на развиващите се страни в рамките на климатичните промени. Добре, откъде откъде ще дойдат тези пари? Ние днес не можем да намерим 2 милиарда и половина. Да, от държавите членки. Добре, държ... държавите членки имат право да, да имат дефицит но ако тези средства не могат да дойдат, ако тези средства не са от е, бюджета на европейските общности, какво ще стане с това решение, с, с тази стратегия, която почива на общностни решения, на, на законодателни мерки, на, зак, на закони, които ние сме гласували тук в Европейския парламент. Ако за осъществяването на този проект, на тази стратегия, ние не можем да, да наберем средства, ние нямаме средства, ако ние оставиме това на държавите членки, да подпомагат а, развиващите се страни, но включително и, организ... и организирането, примерно на търгове, е, за квоти, за емисии, тогава ще Системата ще се усложни, ще става все по-сложна и все по-сложна от една страна. Бюджета на европейските общности, който ще финансира известни дейности, в рамките обаче на огромни ограничения и от друга страна няколко бюджета, междуправителствени бюджети, национални бюджети които ще бъдат обсъждани от нас, но всъщност няма да зависят от нас. Настоявам а, да помислиме по този въпрос, тъй като до, още до година ще трябва да гласуваме необходимите средства, проистичащи от влизането в сила на Лисабонския договор и новите правомощия, които а, ще трябва да упражняваме, новите инструменти, новите органи, които ще трябва да се създадат. След това ще трябва да се направи едно преразглеждане на общата финансова рамка. И в тогава, в този момент, при тези преразглеждания, при тези дискусии, ще, обсъдиме, ще трябва да обсъдиме и проблемите, които тук що споменах, и да намериме някакви задоволителни решения. Ето, виждате проблема, който обсъждаме днес, буди недоумение, въпроси. до толкова, доколкото самата комисия е ограничена и нейната мисия е малко трудна, сложна. Така че, господин генерален директор, ви изслушахте нашите становища, нашите виждания. Не винаги, те не винаги бяха критични. Можете ли да отговорите на въпросите и въобще кажете ни на къде върват нещата. Благодаря ви, господин председател. Аз уважавам всички изразени тук мнения и съм съгласен, че проблемите, които бяха повдигнати, заслужават да бъдат обсъдени подробно в подробности и за в бъдеще ще се разработат съответни документи, някои от които ще отговорят на тези въпроси. Но днес мога да кажа следното. Комисията се опитва да намери решение на оперативните проблеми, пред които сме изправени. Оперативните проблеми, които трябва да разрешим още утре. За това пред комисията и направи предложението, което е във вашите папки. Това предложение не е спуснато от небето. Това, пред, това, предло, това предложение е едно логично продъл, продъл, продължение на решението и на споразумението постигнато на трилога, състоял се на 2 април 2009 година. Става дума за номер 17, точка, е, че страница 4. Тази декларация се отнася до 2 милиарда и 400 милиона. Е, е, тук не правя една, е, отварям една скоба. Не, не, не съм съгласен, че се бавиме. Напротив, мисля, че спазваме абсолютно всички срокове. Така, съгласно тази декларация, ние ще трябва да осигуриме 2 милиарда и 400 милиона в рамките на механизъм за компенсация, като използваме всички бюджетни средства, като ако трябва по-нататък се постигнат споразумения в рамките на помирение 2010-2011. За да се компенсират разходите от 1 милиард и 900 милиона и така нататък, чета на английски, ако е необходимо. Всичко това казвам го, защото искам да подчертая, че предложението на комисията е логично продължение на това решение на тази е, декларации. Имаме 293 милиона. Трябва да намериме, значи, тези 293 милиона тъй като 290 трябваше да бъдат насочени към фонд мляко. Така че ние ще намериме начин за финансиране и ако ако наистина не намериме начин да, да набереме тези 290 милиона, чак тогава ще преминеме към а, помирение 2011, но това ще бъде пус, в наистина, ако не намериме никакво друго решение. Разбира се, може би ще има и проблеми с други рубрики за много по-скромни суми, но както казвам във Франция, мал, малките ручейчета се събират за да, за да образуват голямата река. Та още веднъж се връщам тези, тези решения отговарят изцяло на решеното и на решението взето в трулога. Що се отнася до Козлодой? Що се отнася до Козлодой, програмата напредва. Искам да кажа на госпожа Греслер, че разполагаме с един много сложен метод за финансиране, т.е за затварянето на, на блоковете и са за финансиране закриването на блоковете. Сроковете са доста дълги, защото работиме с Европейската банка за развитие и възстановяване. Аз наистина Бях, бях загрижен заради тези, за тези дълги срокове, но наистина мога да ви уверя, че сме разгледали и проучили нещата в подробности и нещата напредват. И понеже работиме заедно с Европейската банка за са необходими, е, ние трябва да разполагаме с тези 75 милиона сега. Защото ако не разполагаме с тези 75 милиона, не можем да изпратим сигнал на ЕБВР, за да може тя да финансира е, компенсациите. Това, това е една много сложна процедура, е, необичайна, необичайна процедура. И по този начин наистина цялата, цялата дейност се осложнява и, и процеса на плащане и финансиране се осложнява. Но това е по от една страна по плана за възстановяване на европейската економика и от друга страна компенсациите за козлодо. И господин докладчик, бихте ли искали да кажете няколко думи в заключение. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всичко, което чух по отношение на това коригиращо писмо 2. Бих казал на Европейската комисия, че не рамката е проблема, а че малките камъчета обръщат колата. Никой не е против това да се дадат допълнително пари, например за млечния сектор. Въпросът е как ще се дадат тези пари? Каква ще е правната основа? И това все още не е решено. Добрите новини са, че предложението на Европейската комисия споменява една промяна в правната база. Не искаме това, но пък можем да водим преговори по този въпрос. Това, което казах в началото е много важно. Това трябва да бъде направено посредством процедурата за съвместно вземане на решение, иначе нещата са абсолютно неприемливи. Не искам да навлизам в подробности. По-късно, следващите няколко седмици, трябва да работим по дребните детайли. Това, което каза Гьоран, според мен, инструмента за микрофинансиране не е застрашен. Е, ако беше застрашен, аз щях да бъда напълно против. Мисля, че това е едно от най-силните желания на парламента, подкрепено от всички ни. Системата за микрофинансиране, дори с такива малки суми, би била много по-ефикасна за възстановяване на европейската економика от целите тия планове за улавяне на въглерода и така нататък. Така че тук сме единни по отношение на случая с България. Това е един типичен пример за проявяване на гъвкавост, особено след обяснението на Европейската комисия. Е казаха, че имат специални идеи по отношение на финансирането, обаче не знаем какво значи точно това. На този етап един вид имаме нова работа. Имаме задължение, съгласен съм към България по този въпрос – но не за сметка на други въпроси. Ето защо сме въвели този инструмент за гъвкавост и защо тогава не го ползваме. Разбира се, че имаме много желания и най-общо казано, по моите изчисления, 600 милиона липсват, за да ги удовлетворим. Ако не приема част от предложенията на комисията. А пък аз не искам да ги приема а инструмента за гъвкавост е наполовина на тези пари. Значи няма как да се съгласим с съвета да използваме целият инструмент за гъвкавост сега. От друга страна обаче не мога да се съглася и че никаква част от този инструмент за гъвкавост може да се използва в тази ситуация, в която се намираме. Искам а, да говоря по някои общи въпроси, споменати от Юта и от други колеги. един общ проблем. Ние се борим за плащания. Понякога някои лобисти оказват въздействие върху нас, понякога поради благородни причини. И на практика, всяка година, значителна сума от плащанията остава. Тази система не е правилна. Съгласен съм с Геран че трябва да се направи оценка на всичко подробно, без е, да ни притиска бюджета. Разбира се, че трябва да управляваме и него, но трябва да мислим за това как работи той. Ви... Какво направихме? Направихме един фонд за глобализация или за приспособяване към глобализацията. 500 милиона неизползвани бяха включени там. В същото време казваме на Европейската комисия да използва всички източници. Еми, значи разнобой тук виждате, противоречим си. Защо се намираме в такава трудна ситуация? Комисията предлага нови неща. Адхок решения. Когато имахме многогодишната рамка, нямаше как да ги включим, разбира се, но пак си остават тези въпроси под тази многогодишна рамка, а пък се изграждат нови неща. Европейски план за економическо възстановяване. Еми ето пак си противоречат нещата. Или Европейската комисия трябва да работи по-дисциплинирано и да мисли за финансирането, или постоянно ще имаме такива проблеми. Ние като парламент бяхме обединени, т.е. ние сме готови. Разбираме, възникнали са проблеми. Готови сме да използваме този инструмент, например, да се пусне интернет в слабонаселените слабо населените райони. Ние сме партньори по енергийните проекти. Но според мен и съветът трябва да е участник в финансирането и наш партньор. Иначе само ще се караме. А проблемите ще си остават нерешени. И накрая за Млечния фонд. Бих искал да повторя казаното. Трябва да следваме мъдрите съвети на хората от Комисията по земеделието. Аз съм готов да се боря за този млечен фонд, ако се вземе такова решение. Това е нов инструмент но трябва внимателно да анализираме всички последствия. Как да останем под шапката на а, рубрика 2 и съответния таван, като истинското желание, което имаме, е да се направи една оценка на млечния сектор, всъщност на финансирането на млечния сектор. Аз мисля, че това няма как да става от година на година. Трябва да започнем да оценяваме в крачка и може би предложението на комисията е една добра стъпка в тази посока, но това е една много малка крачка. И това не означава, че искаме всички инструменти, които присъстват в млечния сектор да са на място, плюс още един млечния. Не, искаме нещо по-ефективно и ефикасно. Отново това е работа на Комисията по земеделието. И колегата съвсем накратко преди малко спомена, че има много дълбоки проблеми в този сектор. И мисля, че ние всички разбираме тези проблеми но стъпка по стъпка трябва да се движим напред и да използваме тази криза като инструмент. Благодаря, господин председателю. Мисля, че Европейската комисия разбра, че има критики към тях. Господин Салвадор каза, че докладчикът се фокусира върху добрите моменти но е и партньор на комисията, тъй като се фокусира и върху лошите. Аз съм независим, аз в крайна сметка, аз съм до един докладчик на парламента и аз следвам и, ще следвам в бъдеще общите ни указания. Благодаря. Мерси, месье рапортер. Раймер Бъге ви ажуте една футноут. vielen Dank, Ich, äh, Bitte. Благодаря, господин председател. Имам едно искане към Европейската комисия Така че да не се изненадаме лошо а, при помирителната комисия, що се отнася до компенсациите за 393 милиона. Ако докладите, които съм чел, са верни, около седмица след постигането на съгласие в съвета за Млечния фонд, съвета по земеделието, са взети мерки, според които комисията, Европейската комисия е премахнала определени мерки или е, ги е свила. И така, след като парламента засили натиска, а, който оказваше по отношение на Млечния фонд, Европейската комисия като че ли изведнъж намалява суми, и използва част от е, бюджетния ред за плана за възстановяване. Моля комисията да изброи бюджетния ефект на мерките и самите мерки в един списък. Е, Благодаря, Раймер. Може би комисията ще отговори на този въпрос. Господин е, председател, подозирам какво точно ме пита господин Бъга, но мисля, че трябва да, да изчакаме. Аз е, предпочитам е, да ви, да, да ви изпратя писмен отговор. Да, ако ни изпратите писмен отговор, защото става дума за един важен за нас въпрос. Благодаря Раймер, че зададе този въпрос. А сега, скъпи колеги, бих искал още веднъж да ви благодаря за обмена на мнение, което беше много интересен, качествен. И тези три решения ще, ще се гласуват по време по време на заедно с второто четене през началото на декември. Началото на декември. А сега ви предлагам да минеме към точка 5 от дневния ред. Става дума за а, премените процедури и преходните по-скоро процедури меж, между приложението на договор от Ница и приложението на Лисабонския договор. Предвид спешност, спешността на този въпрос, координаторите ме помолиха аз да бъда докладчик, така че дори не сме поставили срок за внасяне на решенията не сме и превели доклада на всички езици, както трябваше да го направим. Така че приемам всички критики, които можете да ми отправите, но в крайна сметка бяхме изправени пред един а, недвусмислен избор. Нямах, просто нямахме друга възможност. Сега проблема беше следния, ако ми позволите един исторически преглед. Само преди няколко дни не смятахме, че нещата ще станат толкова спешни, защото чешкият президент постави своя параф под Лисабонския договор, който ще влезе в сила първия ден на месеца след изцелението след е, като се депозира ратифицирания от всички държави членки договор в Рим. Най-вероятно 1 декември. Както знаете, бюджета предвижда много нови положения премахване на разликата между задължителни и незадължителни разходи, признаването на многогодишната рамка. Многогодишната рамка става задължителна, докато годиш, годишният бюджет трябва да бъде вписан в многогодишната финансова рамка, както и упростяването на процедурата за приемане на бюджета, т.е. едно четене едно четене, помирение и общо гласуване в отделните институции по резултатите от помирението или консултациите. Така че ще трябва по някакъв начин да се приспособиме към това ново положение, тъй като а, членовете на и разпоредбите на Лисабонския договор не са достатъчно подробно разпитани и ще трябва да има някакво юридическо тълкуване. Съвета трябва да вземе решение относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Ще трябва да се приспособи и финансовия регламент ще трябва да постигнем и споразумение по един обновен прагматичен график извън предвиденото в договорите. Значи един график на работни срещи, за да можем наистина да стигнем до приемлив за всички компромис. Някои от тези промени или реформи ще изискват много работа, ще изискват, може би, многомесечни дейности, ще трябва да уточниме някои много сложни разпоредби, а същевременно ще трябва да се извърши тригодишния преглед на финансовия регламент. Това преразглеждане трябва да стане през пролетта. Същевременно ще трябва да се споразумееме и по някои е, отделни въпроси, за да сме можеме да вземаме решения по въпроси, които биха могли да бъдат спорни защото в никакъв случай не трябва да забавяме влизането в сила на Лисабонския договор или на съответните бюджетни последици от а, влизането му в сила. Значи става дума за преводите, трансферите, допълнителния бюджет, както и прагматичния график – за който споменах. При приемането на първия бюджет съгласно разпоредбите от Лисабонския договор, става дума за бюджет 2011. Шведското председателство пред, предложи да постигнем, за да постигнем политическо споразумение в рамките на помирителната процедура на 19 ноември. Значи на 19 ноември ще трябва да постигнем политическо споразумение по бюджета за 2010 година и втора точка политическо споразумение за спешните мерки, а, проистичащи от необходимостта за спешно влизане в сила на Лисабонския договор. Така че делегацията на Европейския парламент, която ще участва в помирителната процедура, трябва да има правомощия, които да правомощия, които да са му дадени от целия парламент, т.е. от пленарна зала. Така че нашия инициативен доклад в инициативния доклад, който ще разгледаме днес, т.е. проекта, който ще разгледаме днес и който ще бъде гласуван тук на мини-сесията в Брюксел на 12 ноември. Е, това означава, че сроковете са изваредно кратки. Миналата седмица изпратих на координаторите един предварителен проект, който бе изработен от секретарията. Координаторите реагираха и предложиха известни изменения. Преработения документ е във вашите папки. Така че, струва ми се, ще можем да постигнем споразумение без особени проблеми, но разбира се, съм готов да приема и да взема предвид всички ваши предложения и становища. Днес ще ви представя документа, ще гласуваме утре, така че междувременно от днес до утре, ако имате, ако смятате, че някакви изменения са необходими, можете да, да ги внесете под формата на устни изменения. Така става дума всъщност за резолюция, която ще очертава насоките а, или за работа по време на помирителната процедура. Що се отнася до допълнителния бюджет? Моето предложение е следното. Нашата цел трябва да бъде ограничаване броя на допълнителните бюджети. Знам, че те са необходими, неизбежни и в крайна сметка всяка държава членка, в е, вся, всеки местен орган на властта има допълнителен бюджет. Но нека те не бъдат 10-12, защото в крайна ако работиме само с допълнителни бюджети, годишният бюджет всъщност губи своя смисъл. За това струва ми се, трябва да приемем един принцип. Добре е да, да приемем принципа на един допълнителен бюджет за всяко отделно 3 месечи, освен в изключителни случаи. И за приемането на този допълнителен бюджет да прилагаме една упростена процедура, една процедура, която да, да се вписва в кратки срокове. Като същевременно обаче оставяме отворен а, опцията помирение. Така че съгласни ли сте с това предложение или, или пред, предпочитате да запазиме процедурите в сила от договора в Ница. Второ, трансферите. Тук трябва да, да въведеме едно изменение – защото, както казах вече, няма да има задължителни и незадължителни разходи. До, до сега а, двете заинтересовани страни трябваше да се, произ... да се произнесат при трансферите и ако имаше ако има несъгласие, то втората инстанция е, имаше решаващ глас. Сега тази процедура е, вече тази процедура из, изчезва, се премахва. Двете, е, двата органа са равноправни от тук нататъка. Така че при всеки трансфер ще са необходими а, две зелени светлини. И какво ще стане, ако единия светофар свети червен? Така че струва ми се, че нашата цел трябва да бъде следната. Първо, да запазиме прин, принципа и модалностите – на политически контрол, т.е. ние да упражняваме този политически контрол, като същевременно избегнеме процедура, която да затруднява другата институция, комисията или която и да била тя. Тоест, нека Нека не забравяме, че да речеме службите се сблъскват с изваредни обстоятелства, изключителни обстоятелства, трябва да реагират инситу, на, на, на, на, на място, адхок, така че в никакъв случай процедурите, които прилагаме, не трябва да а, затрудняват текущата работа на комисията или съответния орган. Т.е. ако предприемеме подобен подход, ще трябва да създадеме системи за бързо вземане на решение е, или системи за бързо помирение, като например упълномощиме, да речеме, докладчика да е, да изразява становището на цялата е, на цялата комисия, като разбира се, ние след това препотвърдиме е, това становище. Няма в проекто резолюцията не, различните модалности не са е, описани в подробности. Важно е просто да има едни насоки, да има едни политически насоки, които ако сте съгласни, ще ги приемем така, ако не, е, чакам вашите предложения. Ще трябва също така да обсъдим, както казах, така наречения прагматичен график. И на първо място трябва да се споразумееме с останалите две институции за организиране на срещи, било то трилози, заседания, независимо как ще ги наречем. Заседания, на които да се вземат решения и когато. И заседания, на които наистина да се говори по същество, а не само да се шумоли. В продължение на много години на тристранните преговори се говореше не по същество. И дори, в, и, да, и дори, в, дори в края на тези преговори нямаше обяд или вечера. Мога да ви кажа, че за французите това е неприемливо. Така че, от от, от тук нататък не можем само да правиме репетиции. На първо, второ четене, в което са, съвета систематично урязваше с поне 10% нашите предложения и в края на, на процедурата всяка, всяка институция, която имаше право да взема решение, си взимаше решение без да се вслушва в исканията на другите. В крайна сметка, слава Богу, тази игричка свърши и Лисабонския договор ни задължава да поемеме своите отговорности, като Лашло Суриан – неколкократно подчерта, че при прилагането на сегашната процедура на, на първо четене парламента изпраща политически сигнали, а на второ четене технически. Докато Просто а, при новата процедура няма да има първо, второ. Ще има едно единствено четене, така че ние ще трябва да поемеме своята отговорност. В интерес на, на всеки, на всички е да започнем да обменяме мнения по същество още от самото начало. Тоест, от 1 януари до 1 юли и ние и комисията ще сме заинтересовани да е, организираме съответни работни заседания, за да видим има ли някакви принципни различия и парламента, и съвета ще трябва да координират своите дейности и позиции, за да може наистина помирението да доведе до резултат. В противен случай ще се сблъскаме с бюджетни кризи, които ще бъдат един израз на политически кризи. Така че ви предлагам да предложиме на другите институции един график, който ще се позовава на успешния опит от миналото. Но, в крайна сметка, нашето задължение и наша отговорност ще бъде да постигнем успех и напредък още при първо четене, защото второ няма да има. Така, сега. Псалвадор, имаш думата за отношение по този. Sí, gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Разбира се, аз не мога да не се съглася с това, което каза докладчика, но бих желал да задам няколко въпроса по някои неща, които намирам за любопитни. Сигурно докладчика ще се съгласи с мен, че цялата тази процедура на трансфери, които трябва да се договорят с съвета, ще премахне разликата между задължителните и незадължителните разходи. сътрудничеството с съвета по трансферите не бихме искали да се разглежда като на, базирано на разграничения, които няма да имат никакъв смисъл след влизането в сила на Лисабенския договор, защото когато Лисабонския договор влезе в сила, тогава парламентът ще може да се произнася и по други а, разходи, свързани с земеделието и прочие. Т.е. по всички видове разходи. Надяваме се, че това ще стане още от 1 януари следващата година. Вторият въпрос, който, който не е споменат от докладчика, за остатъците. При предишните мандати сме водили много дискусии с съвета, оказвали сме натиск. Съветът е оказвал натиск върху някои депутати. И ние не сме имали възможност да направим изменения в предложенията. С Лисабонския договор се въвеждат нови бюджетни разпоредби. За това трябва всичко да се сложи на масата. От този момент ние ще имаме възможност да измениме предложението, свързано с оставащите неизразходени средства. И не само парламента да казва да или не на предложението, направено от съвета. Аз считам, че тези два елемента са важни – и трябва да видим каква ще бъде позицията ни от следващата година нататък. И на трето място, какво да кажем за тези две части, които могат да се включат в преходните правила. Да речем, че Лисабонския договор влезе в сила преди да постигнем споразумение в помирителната процедура с съвета по второ четене за бюджет 2010. Дали тогава ще продължим работа по договор от Ница или пък ще има някакъв а, преходен период? Била. Ингеборка. Благодаря. Благодаря за чудесния документ, който ни представихте. Искам да се спра на десетия параграф. Най-вече последното изречение, в което докладчика говори за упростяване на процедурата за трансферите. Искам да подчерта, че в финансовия регламент не се предвижда упростена процедура. Затова това, което виждаме тук, е позоваване на неофициален документ на Европейската комисия, където се предлага упростена процедура. По мое мнение, тази процедура е под въпрос. Ако се съгласим на тази упростена процедура сега, тогава във всички дебати, които предстоят в бъдеще, включително виждането им за финансовия регламент, ще загубим позиции. Това, което предлага комисията, че с одобрението само на единия от двата бюджетни органа може да се одобри да се одобрят някои трансфери до 10%, например, и в определени а, суми. Затова аз предлагам това да бъде или изяснено, или да го заличим изобщо от текста. Когато прочетох за пръв път текста, останах с впечатлението, че ние трябва да настояваме правата ни да бъдат запазени. Това са членове 23 и 24 от финансовия регламент. След като няма да има разход, разлика между задължителните и незадължителни разходи, можем да заличим 24 член. Може ли да получим яснота или евентуално заличаване на това изречение? Горан. Искам да коментирам няколко неща. Първото е това, което току-що коментира Греслер. Ние ви отправихме някои предложения, господин председателю, за замяна на параграф 3 с друг текст, който по същество е в смисъла, който беше споменат тук от Инге. Ние не можем да приемем опростена процедура, която ще доведе само до намаляване на правомощията на парламента. Затова искаме да се изяснят нещата. Ние направихме предложения не сме посочили десети параграф, както посочи Инге, а ние наблягаме на трети параграф. Мисля, че е необходимо да изясним текста. Вторият ми въпрос е по параграф 7 за опростената процедура за изменение на бюджета. Ние не сме против упростяването на процедурата, но поставяме под въпрос модела, който се предлага че а, такива предложения за промяна в бюджета трябва да се правят само три пъти в годината. Няма ли риск, когато Става дума за измене на бюджета за фонда за солидарност, защото това може да забави нещата. Да речем, ако дойде едно предложение през юли, ще трябва да вземем решение чак през септември. Може ли да ни поясните малко повече какви са намеренията ви в този смисъл, защото иначе ще имаме проблеми с параграф 7 и бихме предпочели да го заличим и да се върнем към обсъждане на въпроса за опростяване на процедурата за изменение на бюджета. И в заключение по параграф 14 искаме тук, въпреки че сме съгласни, да се пояснят някои неща. На първо място, ние се нуждаем от нов регламент, свързан с многогодишната финансова рамка. Ние се нуждаваме също от адаптиране на регламента. И а, на тези две неща трябва да се гледа като пакет. Тези две предложения трябва да бъдат направени едновременно, за да можем да видим какво означават като цяло. Затова след а, Financial Regulation да посочим, да допълним като пакет а, или едновременно, защото не бихме искали да се разглеждат по-отделно. Искаме те да се гледат в пакет. Благодаря. Благодаря. Госпожа Херцог. Съвсем накратко. Аз напълно подкрепям идеята парламента да бъде стриктен от самото начало, да не се отказва от никой от правата си, които сме се спечелили в Лисабонския договор. Ние а, имахме доста битки в рамките на комисиите по вътрешния пазар, и други комисии, когато се стигаше до помирение. Комисаря пое ангажимент да отделя нужното внимание на ролята на парламента, така както е предвидено в Лисабонския договор, без никакви опити за ослабването на позициите на парламента. Чудесно предложение. Елга Трипъл. Благодаря. Аз подкрепям всички аргументи на колегите относно правата на парламента да не бъдат отслабвани, нито да бъдат а, а, примахвани с лека ръка. Но трябва да обсъдим прилагането на Лисабонския договор, какво означава той, какви нови процедури предвижда. Необходимо е да имаме дебат а, тесен контакт с вас, с координаторите, за да сме наясно как се развива този дебат. Благодаря, Елка. Юта. Само един въпрос и една молба. Нямам конкретно предложение точно къде да се добави такъв текст. Когато говорим за преходни мерки, И когато говорим за прилагането на Лисабонския договор, трябва да видим какви са очакванията ни относно кои са нашите събеседници в съвета. Защото по-настоящем, както и преди, по време на бюджетните процедури, това, което сме наблюдавали, е, че има цяла поредица от служители, които очакват в първото четене след което дипломатите бързо приемат предложенията. Всъщност, кой преговаря точно с нас? Искаме това да се изясни, да бъде записано. Защото от моя гледна точка, аз не се радвам на възможността да седя на едно място с служители, ние имаме гъвкавост, имаме възможности, имаме мандат, който ни е даден от парламента, докато тези служители нямат такъв мандат. Те нямат нищо, освен, че министъра им е казал нещо или държавния им секретар. Разбира се, ние не искаме да се отказваме от нашите позиции. Ние искаме това да залегне в текста. Ние имаме определени очаквания, че нещата ще се променят. С други думи, нашите събеседници трябва да са хора, които имат мандат. Благодаря, Юта. Господин Бокрус. You, Благодаря, господин председателю. По седми раздел. Мисля, че дори три възможности за поправка на съществуващия бюджет биха били прекалено много. Ако се налага да се поправя бюджета през април, това означава, че сега сме си свършили зле работата. Стабилността е точно толкова важна, колкото и прозрачността. прозрачността. Затова предлагам да има две такива възможности. Първата да бъде през април-май, а през втората да бъде септември-октомври. И това е всичко. Иначе то не е бюджет, то е за посмешище. Стабилността е ключов момент. Това не намалява правомощията на Европейския парламент, ако си взимаме работата по-сериозно. Благодаря. Bien, je vous remercie, euh, mes chers. Благодаря ви, скъпи колеги, за изказаните мнения. Сега, накратко. Що се отнася до трансферите? Казвам за Салвадор и за Ингеборд, че в този документ се съдържа следното. Става дума за една единствено разрешение едно единствено разрешение за всички видове разходи, т.е. за всички видове трансфери. За Ингеборг бих искал да, на Ингеборг бих искал да скажа следното. Текста, който предлага, не, е, не изразява позиция на комисията. В крайна сметка комисията за сега не е, е направила официално предложение. Съществува един нон-пейпер, но комисията предвид е, кратките срокове не е направила официално предложение. Така че тестваме малко набързо. различните служби на комисията предвиждаха евентуално един прак, под който е, евентуално би, би могло да се извършват трансфери без предварително разрешение, като е, се изисква последващо докладване или отчитане. Ингебърт каза, че не е вярно. Геран Ферм трябва да провери, но в е, трети параграф 3 се говори за новите правомощи и така нататък и новия график. Така че в никакъв случай правомощията на парламента не могат да бъдат е, ограничавани или намалявани. Не става дума нито за съдържание, нито за процедури, нито за график. Така че, а, мисля, мисля, че а, всички, загрижеността на а, Гьорън е неоправдана в случая. В този текст се подчертава значимостта на парламента, така че в никакъв случай не става дума за ограничаване на правомощи. Що се отнася до въпроса, поставен от Салвадор? относно салдото. Тук, според мене, договора не предвижда допълнителни правомощия. Разбира се, в рамките на, една, на, едни, на едни политически преговори с съвета ще се опитаме да изразим своето мнение и дори да го наложим, но е, Лисабонския договор не ни дава допълнителни правомощия в тази област. Да, жалко, ама е така. Жалко е наистина. Разбирам се, можем, можем само да мечтаем, да имаме и правомощия, е, свързани с приходите, но боя се, че е, в, в никакъв това не е писано в този договор, но това не ни пречи да направим, да извършим някои реформи. Що се отнася до помирението на 19 ноември, ще трябва да а, се споразумееме и за а, временната една 12. Защо, до, до сега не, не бях повдигнал въпроса, защото не знаех в кой момент президента Васлав Клаус ще подпише Лисабонския договор, но крайна сметка, най-вероятно, Лисабонския договор ще влезе в, е, ще влезе в сила от 1 декември и ако междувременно не постигнем споразумение е, на, на второ четене за бюджета 2010, ще трябва да предвидиме е, тази сума. не, не, не, не смятам, че има някакви политически проблеми, политически недоразумение. Утре ще ви предложа едно устно изменение за въвеждане на подобен на подобна разпоредба. Що се отнася до броя допълнителни бюджети? Тук има разнобой. От една страна Георен Ферм, от друга страна господин Бокрош. Мненията са разнопосочни. Господин Бокрош смята, че три бюджета са много. Не знам как, е, как, как стават нещата във вашата страна. Във Франция са два или три подобни. При всички случаи един допълнителен бюджет в края на годината и когато има нещо непредвидено, а политиката това означава а, се, не, нещо непредвидено всеки ден. Така че два или три бюджета ми се струват уместни. Сега, разбира се, не, не 10, не 12, но от друга страна Георен Фарм е прав когато задава въпрос за различните фондове, като например фонда за солидарност, защото всеки път, когато искаме да отпуснем средства за работещите в дадено предприятие, от фонда за приспособяване към глобализацията или за жертви на природни бедствия от фонда за солидарност се изисква една сложна процедура. Така че а, а, отпускането на подобни средства трябва да става много бързо, много успешно, защото инак те се обез... стават безсмислени. Така че в параграф 7 е залегнало изречението, освен при много спешни случаи. Но нещата са и така и не са съвсем така. Защото за фондовете, които е, изискват много спешна реакция, трябва да намериме някакъв друг метод, някакъв докато ако, например, по по, по, по искане на върховния представител трябва да се проведе дадена миро, миротворческа операция и за нея да са необходими няколко десетки милиони. Тук трябва да има много, много повече много повече етапи на взимане на решение. Едит Херцог. Не, чакайте сега. Гарен Форм. Неговото предложение е отлично. Той предлага в изменение 14 да се впише, че е, преговорите по законовите мерки, свързани с новата финансова рамка и финансовия регламент, трябва да се разглеждат в пакет. Прав сте, абсолютно прав сте. Става дума за едно, за едно цяло. затова пък обаче е, преразглеждането средносрочното преразглеждане е нещо отделно. Едит Херцог е права, когато а, твърди, че при изслушването на евентуалния кандидат за комисар по бюджета, той ще трябва да вземе предвид нашите виждания. Елг Хелга е права, твърдейки, че до помирението и след помирението трябва да продължиме да бъдеме в много тесен контакт. Аз няма да направя нито крачка без съгласието на координаторите. Ута зададе един много важен политически въпрос, много важен от политическа гледна точка. Този въпрос бе разглеждан от Конвента за бъдещето на Европа. Спомнете си тези от вас, които бяха в парламент още тогава. Каква да бъде, какво да бъде състава в помирителната а, а, в помирителния трилог. Ни, ние в крайна сметка се избр, сме избранниците на народа и с кого трябва да преговаряме с един министър и 26 посланника. Струва ми се, че, че, че това е един е, политически въпрос, политически проблем, който не се отнася само за този конкретен случай, а по, който се отнася по принцип за цялостната е, система на, за, на, взимане, на съвместно взимане на решение. Така че този проблем трябва да се разгледа от председателите на групите в председателския съвет. Аз мисля, че предвид влизането в сила на Лисабонския договор и предвид духа на този договор, съгласно който парламента става а, а, равноправен а, законотворец, ние трябва да изискаме от тук нататък да преговаряме само с министри. И примерно от наша, от наша, защото не може от наша страна, примерно, да има един докладчик и 26 сътрудника. А, а така трябва да бъде, ако, ако, ако, ако, ако прилагаме техната логика. Откъде на къде ще преговаряме с посланници? Ако има посланници, ще, ще си изпратиме наши сътрудници. Наша посланничка, например чаровна посланничка, да, но... Е, не, това не е, това не е шега. Ако съвета вземе наистина на сериозно измененията, които се подразбират от влизането в сила на Лисабонския договор, нещата трябва да, да, да се променят така, както е, казах. В, според конвента, съвета за общи въпроси трябваше да се превърне в е, законодателен съвет на съвета на министрите. И по този начин те ще, мож, те щях, те щяха да е, преговарят с представителите на Европейския парламент в рамките на помирителните процедури. Това обаче не беше прието, както знаете. Това обаче не значи, че не трябва да предложиме отново подобен формат след влизането в сила на Лисабонския договор, още повече в бюджетната сфера, тъй като Знаете, че бюджета е едно цифрово изражение на политически решения. Така че не виждам защо трябва да имаме 26 посланника, трябва да имаме 26 министри или 26 държавни секретари, защото не става дума само за пари, за бюджет, а за политика. И така, скъпи приятели, ако няма други мнения и становище, аз ще прекарам нощта над измененията и утре ще предложа една нова формулировка, която, би могла, която бихме могли да гласуваме. Тоест тази проекторезолюция би трябвало да бъде приета утре и ще я внесем в пленарна зала на 12 ноември. Благодаря ви! А сега разполагаме с малко време. Il nous reste un peu de temps. Alors, nous pourrions examiner. Така че, ако искате да свършим с... да разгледаме още един доклад, който аз, по който аз съм работил. Номер 17. Създаване на финансов инструмент за сътрудничество с развитите индустриализирани страни.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 Малко тишина. Моля онези, които желаят да напуснат залата, да го направят тихичко. Накратко. Комисията по бюджети трябва да изрази становище по проекта на съвета за инструмент със сътрудничество с, индустри... с развитите страни. А... Комисията Инта е водеща. Ние сме приканени да дадем становище. Така че ако искате днес да обсъдим въпроса, а пък на 16 ноември бихме могли да гласуваме, тъй като Инта ще приеме а, доклада на заседанието си на 1 и 2 декември. Аз а, разговарях с докладчика, господин Шолц, който счита, че моите изменения и предложения биха могли да бъдат, вземат, да бъдат взети предвид. Така че проблема е следния. Два вида са финансовите инструменти, с които разполагаме. Единия е за подпомагане на развиващите се страни. Става дума за инструмента за сътрудничество и развитие и един друг финансов инструмент, който има за цел да спомага подписването постигането на споразумения с развитите промишлени страни. Нито единия, нито другия са е, удобни и целесообразни са водене на преговори с така наричаните, наричаните нови развиващи се економики Бразилия, Китай, Индия, и Южна Африка за да можем да водиме успешни преговори с тези страни, без да накърниме разпоредбите на съществуващите регламенти. Европейската комисия вземайки предвид различни резолюции, приети от парламента по а, предложение на Комисията за развитие, предлага да се да се е, приспособи инструмента за сътрудничество с развитите страни и като се разшири неговия географски обхват – като, за да бъдат включени тези страни. В приложение тези страни са упоменати. Да, да, проме, да промени бюджета, като добави 160 милиона за периода 2007-2013 година, като 108 милиона и половина се вземат от инструмента за развитие, а останалите средства да се вземат от рубрика 4. Става дума за 67 милиона и половина. Струва ми се, че този, този формат, това е добре е, структуриран. В проекто бюджета за 2010 година, който разгледахме при първо четене, това е залегнало. От една страна не можем само да отнемаме средства не можем да отнемаме средства от инструмента за развитие, за да финансиране дейностите с развиващите се економики. Същевременно не можем само с парите от рубрика 4 да финансираме тези дейности. Така че ви предлагам изменения. А, както знаете, средствата за тези два инструмента ще бъдат одобрявани а, систематично на годишна основа и от друга страна ще, на... ще предлагам и изменение, в което се припомня, че предвид а, сега финансовата криза не можем да отпускаме огромни средства за сътрудничество с страни, които се развиват бързо, които са наши конкуренти на международната сцена, с страни, които не искат да поемат своята отговорност в борбата срещу промените в климата и страни, които в много случаи е, не е, се съобразяват и не прилагат е, разпоредбите на МОД. Така че да, естествено трябва да има равноправни преговори на, в някои, на някои равнища, на някои нива, но същевременно трябва да изискваме от тези страни да прилагат и да спазват известни правила норми и стандарти. Така че предвид е, економическата конюнктура и е, нейните последици за европейския бюджет и бюджетите на държавите членки, нашите, нашите помощи трябва да бъдат пропорционални за откриване на пазарите, за откриване за спазване правилата и разпоредбите на СТО и на МОД, било то при намаляване на емисиите на СО2 и други мерки за борба с климатичните промени. Така че, доколкото разбирам, господин Шолц е готов да приеме подобно изменение – Така че аз, това са моите предложения, това исках да кажа с няколко думи. Аня Айнс. Well, you, uh, well, say... Господин председател, благодаря. Може да се каже, че е простичко всичко това, но аз си мисля, че може би изменения 2 и 3 са като че ли на ръба на бюджетните изменения. В СТО има правила и ако не се спазват тези правила, има определени мерки, които могат да се предприемат. Ерго въпросът е, ще използваме ли финансирането си по този начин? И дори си мисля, че може би Междуведомствения комитет трябваше да мисли по този въпрос. Разбирам тази идея. Разбирам че в определени сфери тя е приложима. Наистина, Китай в момента не спазва правилата, затваря корабостроителници, се, извинете, корабостроителници в Европа, защото не могат да се конкурират с а, Китай, където цените на стоманата са изкуствено понижени. Те строят много кораби, които не са нужни. Съответно, почти безплатно ги дават на корабоплавателни организации. Така че в много сфери сме изправени пред наистина ужасна конкуренция Означава ли това обаче, че ние ще започнем търговска война по този начин или ще работим в рамките на СТО? Ясно е, че нещо трябва да се направи. Исках чисто и просто да повдигна този въпрос. И като че ли се намираме на ръба на това, кои аргументи са бюджетни и кои не. В изменение 2 го чувствам повече, отколкото в изменение 3. Пък какво би било съразмерно на усилията? Как бихте го определили? Мисля, че е трудно. Как точно да се дефинира нещо подобно? Ето това са безпокойствата ми по този въпрос. От наша гледна точка това са много добри изменения и ние ги подкрепяме. Чудесно, казва председателя. Е, е казва, че срока за внасяне на изменения е 9 ноември. Тук в комисията. Ще гласуваме на 16. А, извинете, значи няма да гласуваме. Утре ще гласуваме на 16. Така че отговарям на Анна. първия момент а човек трябва винаги да, да внимава и да се да не се поддава на първата си реакция, защото тя е най-добрата и най-правилната. За съжаление, човек това след това се размисля и решава не каквото трябва. Но първото, първата ми реакция беше да кажа не. Бюджета е толкова а, ограничен, че няколко десетки милиона за подпомагане на страни, които въобще нямат нужда от помощ, предвид, че ние сме изправени пред криза, че нашите страни са в фалит, да даваме пари за Китай – която от всеки месец строи по нова електроцентрала, където която работи с въглища, да не говориме за детския труд, фалшификатите и така нататък, да даваме пари за Китай, аз имах чувство, че някой ми пререзва вените. Но в крайна сметка ние сме само една комисия по бюджета. Не ние сме онези, които трябва да създаваме, измисляме е, политическите стратегии, но ние можем да настояваме за съотношение е, цена-рентабилност ние можем да, да, да изразим становище пред водещата комисия и, по-над, и по-нагоре и да кажем, че предвид конюнктурата, когато подписваме споразумения с подобни страни, тези споразумения да, да имат балансиран характер, било то от политическа, економическа и друга гледна точка и да, да има съответни разпоредби, с които да се гарантира, че поетите от тези страни ангажименти наистина ще бъдат изпълнени. И да се изиска от тях да спазват е, конвенциите на МОД. Много тези страни са подписали конвенциите, но са ги ратифицирали. И така. Кога в тениса, ако, ако топката падне до а, е, очертанието на терена, се казва, че все още е в игрището. Така че е, Елг, според Хелга, топката е все още на терена. Има ли други мнения? Няма. Срока за внасене на изменения е 9 ноември, 12 часа. 9 ноември, не забравяйте, а, е, а, ще честваме а, падането на Берлинската стена. Значи до 12 часа измененията след това честването. Сега ще прекратиме нашето заседание. Нека координаторите останат в залата. И благодаря на преводачите за много качествен труд и ги моля да, да останат в кабините, за да може поне първия час да имаме превод. Така, две, две, две минути, моля ви да излезете от залата и след това продължаваме работата си с координатори.